Right, can I call the meeting to order? Моля за вашето внимание. Председателят ме помоли да открие заседанието. Той се извинява за закъснението, но пък всички вие сте на време и затова нека да започнем на време, за да имаме достатъчно време за работа. First item is adoption of the agenda. Първата точка е приемане на дневния ред. Всички ли сте съгласни? Съгласни сте. Съобщение на председателя. Само едно. Заседанието за подготовка за 17 октомври госпожа Могерини. То беше насрочено за утре и е отменено. Госпожа Могерина не може да дойде. Точка трета. Одобрение на протокол за заседанието от 7 юли. И, както казва господин Брок, ако, няма, ако не постъпят възражения до края на заседанието, протокола ще се счита за прият. Веднага преминаваме към срещата с Хелга. За мен е огромно удоволствие да ви представя всички е, зная, че следя много внимателно работата ви е, с е, Иран. Винаги се радваме да ви приветстваме като генерален секретар на Европейската служба за външна дейност. Ще обсъждаме въпросите свързани с Афганистан. Това е в центъра на наш... Това ще бъде в центъра на нашия дебат. Обеден съм, че ще имаме и други а, поводи. Конференцията в Брюксел за Афганистан се проведе на 5 октомври. Конференцията приключи с декларация, в която се подчертава ангажимента за продължаване по пътя на демократичните промени. Заместник председателя каза, че очакванията и са напълно оправдани от гледна точка на сумите, обещани от донорите за подкрепа на националните приоритети. Искам да посоча, че тази година мисията на ЮПО в Кабул ще приключи. Може би това ще бъде един от въпросите, по които искаме да чуем вашите съображения. И това е и причината, поради която ви поканихме be there, including uh, a follow-up to the EU CSDP uh, mission, which of course has been present since 2007. Uh, these are important issues. Това са все важни въпроси в страна, в която има проблеми, свързани с стабилността. Надяваме се, че стабилността ще се подобри и че тя има по-добро бъдеще. Благодаря, господин председател. Благодаря за милите думи. Веднага искам да кажа, че конференцията постигна успех. Това не беше, не се възприемаше като естествено в началото на конференцията. Преди конференцията беше извършена подготвителна работа, която продължи една година. Участваха 26 международни организации и нивото на участието беше на ниво министри. Трябва да разглеждаме конференцията в контекста на срещата ЕС-НАТО. Целта е да се подготвят силите с 2016 година. Върховният представител каза, че очакванията и са били изпълнени. Това е свързано първо с ангажиментите. Донорите са уморени, но с благодарение на личните усилия на върховния представител, много от нашите партньори, това число и моите колеги, успяхме да постигнем ангажимент от 15,2 милиарда за Афганистан за периода 2017 и 2020 година. Заедно с това. И това беше важно. Това не беше само конференция за поемане на ангажименти. В конференцията имаше и политически аспект. Пакистан, Индия, Русия, Китай и Иран, съседите на Афганистан, участваха на конференцията. и те бяха призовани да използват влиянието си за стабилизиране на тази страна, раздирана от конфликти. Предизвикателствата преди конференцията, всъщност преди две години беше създадено правителството на Абдула. Целта беше да се осъществи стабилността в страната, трябва въпросът да се разглежда в контекста на избирателната реформа. Следващите седмици ще бъдат важни, ще трябва да се потвърди новата енергия на сътрудничество с президент Гани Абдула. Също така искам да подчертая, че конференцията се проведе на фона на напрегната ситуация, тъй като талибаните нападнаха столицата на провинция Кондур, без да завземат града. Друг елемент, който е положителен, е мирното споразумение между афганското правителство и групата на Хетмарят. Това е сигнал за други въоръжени групировки, че е възможно решение основано на преговори. Сега ще търсим помощ за изпълнението, в това число и спазването на правата на жените. Правата на жените беше много важна част от конференцията, имаше отделна среща и аз ще се върна на този въпрос малко по-късно. Няколко политически приоритета бяха изразени в конференцията от откриването до заключителните думи, това е стабилността на правителство национално единство, напредък по пътя на избирателната система, подготовка за парламентарните избори и, което е много важно, реформа в економическата и политическата система, в това число правата на човека, особено правата на момичетата и жените. Федерика Могерини имаше повдигна специален въпрос за гражданското общество. Има необходимост от усилия за изкореняване на корупцията и модернизация на администрацията и реформата на избирателната система. Подготвителната дейност се извърши преди... Предготвителната дейност започна преди една година в взаимодействие с американските партньори подготвихме основните елементи на конференцията и необходимостта от нов ангажимент към реформите от страна на афганските власти. Друг въпрос в допълнение към ангажиментите за реформа регионалното измерение, което беше предмет на особено внимание. Беше проведен вечеря по покана на госпожа Могерини. Също така стратегическото партньорство с Иран и министерската среща всички страни от Средна Азия плюс редица двустранни срещи. И тук е много важно да напомним следното за което сме много благодарни. Основният резултат е регионален консенсус за нови усилия за решаване на конфликта, който в известен смисъл е, създава определена надежда. Става дума възможността за регионална подкрепа за мирен процес, ръководен от Афганистан, който да се основава на демокрацията и зачитането на афганската конституция, както и общо разбиране, че преговорите с талибаните ще са необходими възоснова на тези принципи. Също така за миграцията и пътят, съвместният път напред. Това не беше част от конференцията. Имаше някои объркващи съобщения в печата. Беше подписано споразумение на време. Само ще кажа, че отрицателното представяне от някои медии е неправилно. Тук не става дума за обвързването на помощта с условия. Става дума за определяне е, на параметрите на сътрудничество с афганското правителство. Това не засяга бежанците, а мигранти, чиято молба за убежище е отхвърлена. Друг важен въпрос е, беше обсъден с колегите от САЩ. Всички регионални донори, в това число важни донори като Япония, Южна Корея и къде, те потвърдиха своя ангажимент, но и това е много важно. Конференцията отбеляза участието на нетрадиционни донори. Това беше цел от самото начало. Цел към която се стремихме през последните 12 години. Индия, Пакистан, поеха ангажименти Индия 1 милион, Саудитска Арабия също по ангажимент за Европейския съюз, държавите членки потвърдиха ангажимента си да запазят сегашното равнище, ако общо става дума за 1 милиард годишно. Държавите членки на Европейския съюз осигуряват най- сериозната помощ за Афганистан. Сега страничните прояви в рамките на конференцията. На първо по властяването на жените. Тук се събраха 450 души. Господин Абдула, комисаря Мимица, върховният представител, медиите осигуриха широко отразяване, с което се осигури видимост на темата. Аз се срещнах с доктор, с доктор Хабиб Сараби, който е бивш управител на провинция в Афганистан, застъпник на правата на човека, на, на жените. Що се отнася до жените, това е част от положителните резултати. От 9 милиона студенти, 40% са момичета. Това трябва да се напомни. Има 165 жени съди. 20% от депутатите в парламента са жени. Жените имат достъп до образование. По време на неформалните срещи с жените ги попитах какво може да се направи, за да се помогне на жените, не само да им се осигури защита, Отговорът им беше образование. Образованието за момичетата, но и за момчетата. Мисля, това потвърждава правилността на нашия подход. Знаете, че подкрепата на Европейския съюз съсредоточена върху помощта за развитие на селските райони и образованието. За да преодолеем пречките, трябва да продължим да се съсредоточаваме върху социалното и економическо възстяване на жените и трябва да улесним достъпа им до пазара и финансите. Има сериозни положителни резултати, но е необходим дългосрочен ангажимент. Джон Кери каза в началото, постигнахме много, но за да се превърнат резултатите в устойчиви, е необходим дългосрочен ангажимент. Това беше едно от посланията на тази конференция. Искам да кажа също така, че не трябва да има компромис нито по постъпки, по постигнатите резултати. Проекти, проектите от тук нататък ще се адаптират в зависимост от условията и заедно с това жените трябва да получат възможности в целия Афганистан. Имаше и друга срещна проява по регионално сътрудничество. Там участваха 20 организации, представители на 33 регионални организации, участваше и външния министр, президент Абдула и заместник министри от регионите. Всички участници подчертаха необходимостта от изграждане на партньорство между ключовите донори, регионалните фактори и правителството. Не искам да навлизам в детайли, но ключовите приоритети, които бяха обсъдени, бяха инфраструктурни проекти, създаването на коридори, ЖП, но също така и бизнес мрежи, предприемачество. Създаване на среда благоприятна за бизнеса, мобилност на пазара на труда. И накрая, може би, ще продължим да следим изпълнението, особено по отношение на ангажимента за реформа, в това число жените и момичетата. Искам да цитирам президента Бар... Гарни, който на пресконференцията каза, че един от най-важните въпроси в дневния ред е необходимостта от изкореняване на корупцията. Той каза, че е необходима политическа воля. В противен случай ангажиментите ще останат ангажименти. Това е много насърчително. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much indeed, Helga. Um... Много благодаря, Хелга. Сега ще дам думата за въпроси. Нека първо да започна аз с един въпрос. Всички знаем колко много са беженците от Афганистан, които стигат до Европейския съюз и че техният брой се увеличава. Това е повод за безпокойство. Също време, но не искаме политика, която да е насочена само към управление на потока беженци и към действително на развитие на демокрацията, независимо от това дали става дума за Африка или Афганистан. Вземайки всичко това предвид, бих се радвал да ни дадете малко повече информация за това, какво е въздействието на конференцията на дарителите и възможно ли е това да повлияе положително за разрешаване на проблемите в, в корена им? Давам думата на господин е, Карен от е, името на групата на социалистите и демократите. Благодаря. Благодаря ви за казаното до тук. Имам няколко въпроса за Афганистан. Радвам се, че групата на Хикмотия се присъедини към правителството. Това, което ме безпокои, са талибаните. А, виждаме как ескалират нещата всяка година. Талибаните са голяма част от населението в Афганистан. Какви стъпки предприемаме за справяне с този проблем? Вторият въпрос е, – Добре е, че има предвидени дарения за бъдещето, но един от сериозните проблеми в, в Афганистан е корупцията. И така какво се прави, за да помогнем на правителството на Афганистан да се справи с корупцията? Вторият въпрос, който искам да повдигна, е свързан със същия този регион. През последните 93 дена в индийската част на Кашмир има наложен вечерен час. Загинали са повече от 100 души, десетки хиляди са ранени. Стреля се срещу цивилни граждани. Има много сериозни напрежения между Индия и Пакистан. Неколкократно е имало войни между двете страни. случващото се в Афганистан също влияе. Какво можем да направим, за да може целият този регион да се придвижи към мир, стабилност и просперитет? И накрая, Сирия. Какво точно се прави за защита на цивилните граждани и за сътрудничество с генералния секретар, за да се стигне да, за да стигне повече помощ до цивилните граждани. Благодаря. Колеги, моля ви, не забравяйте, че дискусията днес е съсредоточена върху Афганистан. Затова ви моля да не включвате и други въпроси. Господин Остравичиус е председател на делегацията на Европейския парламент за Афганистан. Давам му думата. Благодаря, господин председател. Брюкселската конференция за Афганистан беше изключително успешна. Много сериозно беше участието на много страни, които се опитват да помогнат на Афганистан по различни начини. Това, което забелязах, имах привилегията да участвам в тази конференция. Беше настояването на поставянето на условия, които да са обвързани с помощта, която да отива за Афганистан. Изглежда това е важна тема, която трябва да разгледаме в повече подробности. Как възнамерявате да използвате такива условия за борба срещу корупцията и за по-добро управление? След това господин Кери говори за участието на регионалните сили и по-конкретно Индия и Китай. Как смятате, че може да се отрази регионалното сътрудничество за мен участието и на двете страни, които споменах, е от голямо значение за бъдещето на Афганистан. Благодаря господин Танък за ЕКР. Благодаря, господин председател. А, мисля, че сте тук за последен път а, в това си качество, то в нашата парламентарна комисия. Така че искам да ви благодаря за положените усилия. Работили сме заедно много години и мисля, че изразявам мнението на всички а, колеги, независимо от това към коя политическа група принадлежим. А, Нека да поздравя върховния представител, както и вас, Хелка, за ролята ви в тази успешна конференция. За нас действително борбата с корупцията е най-важна тук, особено що се отнася до помощ към Афганистан и осигуряването на сигурност, вземайки предвид факта, че талибаните все още са активни. Също и помощ мигрантите да се върнат към е, регионите, от които произхождат, е, когато те се умиротворят. Искам да попитам следното. На конференцията обсъди ли се какво се случва с участието на Великобритания след Брекзита? В крайна сметка Великобритания е поела ангажименти във връзка с множество европейски фондове, да кажем Европейския фонд за развитие. Това е междуправителствен фонд и, европейск... и следва да продължи участието на Великобритания. Фондът е важен. Голяма част от него е насочена към страни, е, които са бивши колонии на Великобритания и са част от британската общност сега. И така, моят въпрос е какво ще се случи с този многостранен е, компонент, и участието от великобританския бюджет в тези фондове. Няма да злоупотребявам с временното пред... си председателско място, но да, действително, ако обвържете това с Афганистан, тогава вземем това предвид. Благодаря на госпожа Шмидт за този брифинг и за това, че подчерта истинските успехи. Искам още веднъж да я попитам за това обединено напредване. А, знаете колко много кандидати за обежище от Афганистан са върнати обратно в страната си. Не разбирам защо не се прави нищо за а, относно положението за сигурността в Афганистан. От 2016 година до сега е имало около 5000 доброволно завърнали са, които се ползват с някаква закрила. Но когато връщаме хора, които нямат абсолютно никаква подкрепа, а сигурността в страната е несъществуваща, то тогава бих попитала как оценявате, как направихте оценка на сигурността. Талибаните разшириха сферата си на влияние териториално в сравнение с 2011 година. Една немска организация ГЕЦ изтегли своите сътрудници от Афганистан, защото им е трудно. Така че каква е альтернативата на място? Бихте ли се върнали отново на положението за сигурността в страната? Благодаря, господин Лиц, от групата на социалистите и демократите. Благодаря. И от мен благодаря, госпожо Шмидт. Благодаря и за изложението, което направихте, но искам да се върна на въпроса за дневния ред, която, който поставихте, дневния ред по отношение на политическите инструменти за развитие на Европейския съюз. Има ли достатъчно дейности по отношение на образованието, особено това на жените? Прави ли се нещо конкретно и ако да, кажете какво се планира за следващите години? Защото смятам, че за, както за други страни, така и за Афганистан ролята на жените е един от важните а, лостове за бъдещото развитие. А така че става въпрос не само за образование на младежи, а и на млади жени. Благодаря, господин Файкъл Алде. Благодаря, господин председател. И аз искам да се присъединя към Ричард и да изкажа своите най-добри пожелания за вас и в личен план, и в професионален план, в политиката. За нас беше голямо удоволствие да работим съвместно с вас през последните няколко години. Един въпрос е, по темата, която за мен е най-важната в Афганистан. Преди няколко години говорихме за Афганистан и си спомням, че тогава се говореше за изтегляне на военните сили до 2011 година. Това не се случи, тъй като талибаните станаха по-силни. Надявахме се, че постепенно ще изчезнат, но очевидно е, няма да изчезнат. И моят въпрос е, тук е, има ли някакъв начин да проявим инициатива за помирение в страната? Конфликтът в Афганистан беше внесен отвън първо от руснаците, после от нашите приятели американците и някои други. Единственият начин да се реши този проблем е а, самите афганистанци да се захванат, да седнат и да разрешат а, проблемите възникнали помежду им. Наскоро бях доста впечатлен от думите на председателя на Европейската комисия, който каза, че е необходим министър на външните работи на Европейския съюз, някой, който да седи на масата на преговорите по сложни международни въпроси. Е, едва ли някога ще имаме министър на външните работи в тък, точно такова качество, но мисля, че е добре да проявим инициатива, да се опитаме да а, натрупаме влияние и да се използват възможностите за насърчение на диалога в рамките на Афганистан. Може би това е най-подходящата роля на Европейския съюз. Благодаря, господин Кукън с ЕНП. Благодаря много, Ричард. Приятно ми е да те видя на председателското място. Това за мен е оценка на свършеното по време на работата ти тук, в тази комисия успех за в бъдеще. Надявам се, че ще чуваме за теб и е, че ще чуваме добри неща. Госпожо генерален секретар, един по-общ въпрос. Преди около 10 години, горе-долу, всички казвахме, НАТО не може да си позволи да загуби Афганистан, да загуби войната в Афганистан. Това е последната война в света, която можем да си позволим. Както как ще коментирате а, тези изказвания от тези години? Благодаря много за а, любезните думи на господин Вайгъл, господин Кукън, господин Танък. Давам думата на генералния секретар, за да се занимаем с важните въпроси, свързани с Афганистан. Благодаря, нека да започна от въпроса за мигрантите и за така наречения съвместен път напред, тази концепция, към която направиха препратка няколко от вас. Първо в началото изглежда има а, някои неясноти. А, за мен е напълно ясно. Този съвместен път напред е всъщност едно, един съвместен ангажимент, който сме поели заедно с афганското правителство за насилие сречение на сътрудничество срещу нелегална миграция, срещу контрабанда на хора, срещу трафик на хора и, на, и улесняване на процеса за връщане на мигранти, които не подлежат на предоставяне на обежище. Прилагат се основни принципи на международното право, включително и принципа за невръщане в опасна територия. Хора, които идват от райони засегнати от война, имат право на закрила и ако вземете предвид нивото на е, приемане на беженци, е, то се е, качил до 60% от подадените искания. Това е поради влушаващата се сигурност. И по отношение на поставените условия отново изглежда има неяснота. Върховният представител използва възможността за да уточни това економическата помощ не е обвързана с условия за приложение на политиката за завръщане на нелегални мигранти. Е, имаше въпрос за економическата помощ. Нека отново да повторя и е, при нея няма условия. Разбира се, що се отнася е, до начина по който се прилагат тези средства, ще следим много внимателно приложението на дневния ред за реформи. Направено е много. Министрът на финансите беше поканен в Брюксел преди около месец. Обсъдиха се много неща. Определен брой корумпирани съдии са били уволнени, така че правителството действа активно, за да се пребори срещу корупцията. Административният капацитет обаче продължава да остава важен въпрос и е, настояваме да се положат усилия за неговото изглеждане, особено що се отнася до е, областите на образованието, селските райони и здравеопазването. Имаше въпрос за Индия и Пакистан. Както знаете, това е доста чувствителна тема. Тази тема непрекъснато се повдига в диалога с тези две страни, провеждан от Европейския съюз на ниво върховен представител, на моето ниво и на други нива. Това е част и от стратегическия диалог с Пакистан, който се проведе включително и както и, и консултациите с индийски министр на външните работи. Сега, що се отнася до това какво прави за подобрение на обучението и образованието на жените и на тяхното включване, приобщаване. Мисля, че тук ключовата дума е образование. И е, по тази тема е направено много. Това е тема, която съм обсъждала със своите колеги и жени е, да видим какво може да се направи още, е, е, в правилна посока ли се движим. И тези жени, с които разговарях изрично по този въпрос, казваха, трябва да се приеме действителността. Обществото се доминира от мъжете. Това е. Трябва да ни помогнете за образованието за всички. Също времено има програми за обучение и образование на жени, които са създадени и тук в Европейския съюз. Насърчаваме е, развитието на различни възможности за е, кариера за жените. Има специални усилия за насърчаване на достъпа на жените до финанси и до търговска дейност. Имаше и въпрос за европейските фондове след излизането на Великобритания от Европейския съюз. Това е въпрос, на който не мога да отговоря. Той не беше част от конференцията, въпреки че, разбира се, е съвсем състоятелен въпрос. Ролята на Европейския съюз, за която попита господин Вайгъл, също с Европейския съюз, е, вече действа активно. Върховният представител е, участва много активно в е, групата Хе е, в е, е, мирното споразумение с групата Хет Матияр и това показва, че този тип мирни споразумения и помирения са възможни. Това е важен сигнал за други подобни групи и за талибаните. Оттам нататък обаче а, въпросът е ще се приложи ли това споразумение? Разбира се, винаги търсим възможности да помагаме. Въпросът за правата на жените е много важен. И това е нещо, което подчертах още в уводните си дъм. Господин Кукън, по въпроса за коментара НАТО не може да загуби Афганистан. Аз бих казала, ние не можем да загубим Афганистан. Не става дума само за въпрос за сигурност, който може да се разгледа в историческия контекст на епохата след 11 септември 2001 година. Тук става дума за политически въпрос, за хуманитарен въпрос, въпрос, който е много важен за регионалния контекст. Затова тази конференция се занима конкретно с Афганистан, но през последните месеци и години активно насърчаваме един регионален трансграничен подход. Съвсем не беше съвпадение това, че Срещата с страните от Централна Азия се проведе по същото време. Има голямо съсредоточение върху, съсредоточаване върху темата трансгранично сътрудничество. Опитваме и се да насърчим развитието на един положителен наратив за сътрудничество, особено в областта на економиката. Това е най-малко интегрирания регион в света. Има изключително много потенциал, който на този етап не се използва. И става дума и за политическата страна на нещата, и за економическата страна на нещата. Проекти като тези, които Европейската комисия финансира, могат да помогнат за развитието на региона и за Афганистан като цяло. Благодаря. And, um, that... Благодаря. Искам да кажа, че за пръв, че за пръв път сте в нашата комисия след назначаването ви. Благодаря ви за съвместната дейност, благодаря за партньорството и разчитам то да продължи. Благодаря. Now, so am I. So am I. Uh, now, uh, let's do the business. Господин Брок е докладчик по осъществяване на обща външна политика и политика на сигурност, както и доклада за Еквадор. Предлагам ви да, да прекъснем време на заседанието, докато пристигне господин Брок. Колегиум, колеги. Уважаеми колеги. Genosse фан Барен, fragt das Wort. Другаре фон Барен иска думата. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zum Tagesordnung. Добре дошли. И направо започваме с точка 5. Осъществяване на общата външна политика и политика на сигурност. Докладът е пред вас, т.е. проектодокладът, разбира се. Сега няма да ви го преразказвам. Предполагам, че всички сте го чели до един. Ще направя само някои встъпителни бележки. Моля ви до 17 октомври да внесете своите предложения за изменения на 8 ноември ще, поч... ще можем да ги обсъдим. Също и тогава съвпада с посещението на националните парламентаристи. Мисля, че ще е много интересно. А гласуването е на 14 ноември. След това вече внасяме а, е, въпроса в пленарна зала на декемврийската сесия. А, е, сесия. В областта на ОВА ППС. Имаме доста интересно развитие напоследък. Трябва да признаем, че предизвикателствата стават, ако не по-големи, то става ясно, че са все по-големи. Формално докладът се опира на доклада на службата за външна дейност, но също така се спира и на глобалната стратегия, преди, предложена от вице-президента на комисията и обсъдена в Братислава. А, нещата съвпадат по време с редица национални инициативи, например немско-френската инициатива, речта на Жан-Клод Юнкер в Европейския парламент и последствията от това за Братиславската стратегия пътната карта от Братислава. А, тъй, че е много добре, че през декември ще се обсъжда въпроса в пленарна зала, защото съвпада по време с заседанието на Европейския съвет, който ще се занимава специално с общата външна политика и политика на сигурност като част от Братиславската стратегия. Разбира се, че в доклада се спирам и на някои отношения на съседство, а, които не са така в блестящо състояние и на изводите, които трябва да си направим от събитията в страните от това а, добро съседство, не само Украина, а и Азербайджан и подобни spätestens seit zehn Tagen der Auffassung, dass diese Diskussion. От десетина а, дни съм все по-убеден, че тази дискусия трябва да бъде свързана и с отношението ни към Русия и с отношението ни към Централния, към Близкия и Далечния изток. Не веднъж съм го казвал, нека повтори и сега, че по много въпроси е необходимо да има сътрудничество с Русия, най-малкото, за да могат да се решават международни кризи. Така че колкото и да се проявява твърдост по отношение на Русия заради Украина, а, ние разбира се настояваме за удължаване срока на санкциите, ако не се изпълнят условия, но въпреки това ние е необходимо сътрудничество с Русия. Откакто по отношение на Сирия, Русия вече не е партньор в търсене на мирно решение, се превърна в страна от конфликта, нещата се промениха коренно. Смятам, че трябва да обсъдим въпроса за това как ще подходим към новото развитие. Аз смятам, например, че във връзка с санкциите, не можем да кажем, не можем повече да казваме, чакайте да, да изчакаме още 6 месеца, Владимир Путин може би ще се развие. Междувременно го, Путин го посещават високопоставени представители така че, както е написано в доклада ми, санкциите трябва да бъдат не с 6-месечна, с 12-месечна трайност, за да стане ясно, че сме сериозни, а не да си играем на идисия и ласи през 6 месеца. Освен това, във връзка с режима на санкции, трябва да помислим дали да направим нещо, което сме правили и в предишни десетилетия, а именно всички високотехнологични продукти, необходими за нефт, газ, компютърни технологии и оръжейно производство, да не бъдат поставени под ембарго, за да не има чак толкова лесно да стрелят по болници. Това е един комплекс от теми, на който се спирам. Друг кръг от теми – е начинът по който балансираме между външна и вътрешна сигурност. Имаме класическа война и терор. Нещата са взаимно свързани. Така че трябва да се направи тази връзка и оттам да видим доколко можем да се борим с причините за миграцията. Тъй, че въпросите са глобални. Въпросите на ОВППС са свързани и с търговската политика и с много други сфери. Например, помислете само за Африка. много е важен въпросът за предлагане на жизнени перспективи на хората в Африка. Също трябва да се спрем на въпроси с демографския фактор. Африка. Всичко това може да бъде част от решението на миграционната криза. А, тук а, се включват и теми като охрана на външните граници, сътрудничество с е, страни като Египет и Турция, борба с трафикантите на хората. Но това е все борба с симптомите, а не с причините за явлението. Е, борбата с причините включва мир в Сирия и Ирак и решаване на проблема с развитието в Африка, което според мен дори е по сложния и дългосрочен въпрос. Така че това е външна политика, която е много комплексна. Тя обхваща много повече от е, търговията, например и климата влиза тук. Докато не започнем да разглеждаме въпрос комплексно, няма да си решим проблемите. Аз съм за творчески подход към външната политика, който да решава проблемите ни, а не за капсулиране на Европа и огради и високи огради около Европа. За да нямаме огради, делящи Европа, трябва да имаме по-добра външна политика, по-добра политика на развитие, по-добра търговска политика. И мисля, че на целия този фон става ясно, че в дискусията се прокрадва нашето отдавнашно настояване. И в Братислава стана дума за това а, например, по-доброто сътрудничество на разузнавателните служби. Въпросите, които толкова много сме обсъждали, общата отбранителна политика, общ щаб, европейски и въобще въпроси, които до преди половин година не можеше да се споменават, защото иначе щяха да доведат до Брексит, сега вече е крайно време да бъдат обсъдени и решени. Затова има нещо положително в това, че почти всички държави членки се изказаха в тази посока, да се повдигат тези въпроси и за разлика от външния министр Джонсън, Министърът на обраната Фелан, например, е по-съгласен с нас. Това беше една от най-смешните и, така, ситуации за мен. Британският министр на отбраната каза на съвета на министрите на отбраната, че не бивало да се прави нищо, за да не се застрашава НАТО. А след това генералният секретар на НАТО в същото това заседание обясни, че всичко, което сте предлага, много ще помогне на НАТО. И за разлика от господин Фелан, така НАТО се радва на моето доверие. Така че мисля, че нещата ще трябва да се осъществят и ще помоля британските е, колеги да осъзнаят, че след като си отиват, нека да не ни пречат да си вършим работата. Това е така и едно от е, лоялните условия за Брексит. Ние сме решени да бъдем конструктивни за излизането на Великобритания. Нямаме намерение да търсим реванш, напротив, да търсим решение, искаме да търсим решение, от което да спечелим всички. Но моля, проявете същата почтеност. Същ... Е, и по отношение за постоянно структурно сътрудничество в Европейския съюз. Ще спре до тук за сега. Очаквам вашите изказвания и съвети днес, очаквам вашите предложения за изменение. Във всички случаи съм готов да обсъждам вашите предложения и да ги включа в своите, за да обогатя доклада. Благодаря за вниманието. Das Wort hat wer? Кой има думата сега? Госпожа Каниета. Thank you. I was not expecting that I will be the most uh, chosen, the first one. Не очаквах да бъда избраната първа да се изкаже, но ви благодаря. Първо, много се зарадвах на доклада ви, защото той, слаг... той много добре усеща пулса на събитията. Ще направя няколко коментара. Първо, хубаво е, че призовавате държавите членки да отделят 2% от БВП за отбрана и 20% от отбранителния бюджет да бъде за сериозно оборудване. Бих предложила подобен ангажимент и е, за развитието, отбраната и дипломацията да получат 3% от БВП. Няколко думи за централата. Откакто започнаха разговорите за централата, проведах консултации с е, Министерството на отбраната и на вътрешните работи в Латвия. И думата централа или headquarters е, се приема трудно. Затова трябва да кажем много ясно, че не става дума за нова структура – за създаване на възможности за гражданско военно планиране, за по-добро координиране на съществуващите военни възможности. Благодаря. И със сигурност ще внеса две поправки. Благодаря, господин председател. Ще прочета становището на Кнут Флекенштайн, който е докладчик в Сянка. Да видим какво е написал. Благодаря на докладчика Елмар Брок за проекта доклада. Той отчита новата глобална стратегия, представена на Европейския съвет през 28 юни тя беше обсъдена от комисиите и пленарната сесия. Да, Европейския съюз трябва да играе по-важна роля в външните дела. Гражданите очакват Европейския съюз да бъде по-ефективен. Те очакват Европейския съюз да защитава живота и е, стандарта на живота и да насърчава, и да насърчава важни ценности да, да подпомага стабилността и сигурността в близкостоящия регион и да участва в сериозни инициативи, насочени срещу измененията в климата и други. В бързо променящата се среда е много важно да се преразглежда и ако е необходимо променя глобалната стратегия. Затова подкрепяме идеята за годишен преглед на изпълнението на стратегията. Имайки предвид, че новата инициатива, този доклад е посветен на отбраната и сигурността. Трябва да използваме предвидените в договорите инструменти за всички допълнителни административни възможности държавите членки трябва да са готови да осигурят съответното финансиране. Укрепването на сигурността се извършва не с повече оръжия и не с дублиране и фрагментация на а, способност на държавите членки, а чрез взаимодействие. Смятаме, че силата на европейската дипломация трябва да намери израз в способността на Европейския съюз да води многостранна дипломация. Европейската политика за външни отношения и сигурност трябва да постигне повече ефективност. Ето защо е нужно да се консолидира службата за външни дейности, като засили тематичната експертиза и възможности за планиране, както и, както и засилване на европейски елемент. Подкрепяме съответните препоръки. И това беше на докладчица в Сянка. В лично качество искам да кажа, че съм съгласен с това, че трябва да насърчим научно-развойната дейност за отбрана. Включихте и въпрос, свързани с търговията, оръжейните сделки, оръженият износ трябва да се организират по съгласуван начин, така че държавите членки да ги използват като външнополитически инструмент и да се и да помислим за хар хармонизация в Европейския съюз. Благодаря, господин председател. Имайки предвид всички проблеми в региона, и аз е, не казвам, че Латинска Америка не е важен регион, също въжи за Африка и Азия, но трябва да се съсредоточим върху своя регион и съм съгласен, че в доклада се казва, че трябва да работим по собствената си отбранителна способност. И за това да насочим по съответен начин на средствата. НАТО е много важна, ще е още по-важна организация, когато Великобритания напусне се, защо се отнася до Русия има двустранен подход, може да се разговаря с руското гражданско общество и санкциите. Към момента Русия не е предприела нищо, за да ни даде основание да смекчим или оттеглим санкциите. Като се има предвид, че е установено, че артилерийска установка БУК е настанена в, в територия, окупирана от бунтовници, след това се е върнал в Русия. Говори много за участието на Русия и може би е необходимо да има повече, вместо по-малко санкции, но ще видим. Можем да приемем вашия доклад. Ще като е, основа той е много добър. Благодаря, господин председател. Благодаря за проекто доклада. Ние общо взето сме съгласни с това, което казвате, особено глобалната оценка за първопричините на сериозните кризи, пред които Европейския съюз е изправен. Имаме някои въпросителни, които ще доведат до поправки, които ще внесем. Първо, картината не е толкова мрачно, както се представя. Обикновено Европейския съюз не успява да представи на гражданите политическите си успехи и обща външна политика и политика за сигурност има своите успехи, които остават непознати извън тази е, зала, така че това е задача, с която трябва да се захванем. Търговската политика трябва да участва в общата външна политика, политика за сигурност и политиката за сигурност и отбрана. Е, и е, съответно, това, което ни притеснява е когато проблемите свързани с е, е средносрочни проблеми като беженската криза отклоняват средства от дългосрочни проекти. Това е погрешно и накрая да не пренебрегваме предотвратяването на конфликти. Ние трябва да направим всичко, което можем, да не забравяме, че превенцията на конфликтите понякога е по-важно в някои региони, отколкото прякото участие. С всичко това ние ще внесем изменения като цяло подкрепяме доклада. Благодаря. Thank you very much. Uh, there's one big problem with this report. Има един сериозен проблем с този доклад. Той е твърде добър, за да бъде изменен. Ще се постарая много да го доусъвършенствам. Много е важно да имаме реалистична, но не пораженческа оценка на международната ситуация. Е, новата ситуация, новата реалност е, не може да бъде пренебрегвана. Някои лидери се надяват, че ще бъде възстановена старата реалност. Този доклад се опитва да се изправи лице в лице с новата реалност. Показва ясно, че сегашната криза е възможност. Мисля, че това е много положително и не е пораженческо. Това означава, че държавите членки трябва да променят своята нагласа. Европейския съюз може да бъде силен регионален играч – ако държавите членки говорят с един глас и действат в взаимодействие. Това означава обаче финансово участие. Външната политика и политиката за сигурността трябва да бъде подсилена. Не съм съгласен с точка 8, където докладчикът казва, че единствената реалистична възможност за укрепване на отбранителната способност в, е, е засилването на отбранителното сътрудничество. Въпросът е какво ще стане, когато няма финансови ограничения. Тоест, е, ние трябва да променим своята нагласа, защото не сме готови да реагираме адекватно във време на криза. Утре ще трябва да можем да реагираме в време на война. Имаме нужда от финансово участие за засилване на отбранителната способност. Параграф 9 трябва да се подкрепи от всички части на парламента. Ясно послание от Европейския парламент, че е необходимо допълнително финансиране от държавите членки. Трябва да използваме средносрочния преглед на многодишната финансова рамка. И накрая да се реализира структура за постоянно сътрудничество по Лисабонския договор. Говорейки за взаимодействието, обменът на разузнавателна информация – Следва да се спомене тук също така обмен на информация между държавите членки. На конференцията в Краков миналата седмица за киберсигурността се констатира, че обмена на разузнавателна информация е възможно тогава, когато има добри лични взаимоотношения между съответните служители. То трябва да стане автоматично. Съгласен съм за Русия, съгласен съм за по-реалистична стратегия. Не можем да си позволим да бъдем разделени. Европейския съюз трябва да се бори за промяна в политиката на Русия, но това ще зависи от единството ни в подкрепата на отстояването на международното право. Точка 19 трябва да се формулира по-категорично задълбочаване на взаимоотношенията с САЩ и Канада. Не е само в наш стратегически интерес, това е задължително, ако искаме демократичните страни искат да имат влияние върху Русия, говорейки за киберсигурността. Този въпрос трябва да стане хоризонтален във всичките ни взаимоотношения с партньорите в трети страни. Благодаря. Thank you, Chair. I, like, I, I think also I'm... И аз, съм, и аз се присъединявам към всички, които казаха, че докладът е много е, цялостен и всеобхватен и обхваща всички проблеми с проблемите на сигурността и интересите ни. Е, не се казва обаче нищо за стратегията за разширяването и процесът, който започна, е, но остава недовършен. Ще си позволя да внеса изменение, отнасящо се до разширяването. Частта за взаимоотношенията ни с Русия са балансирани и ги подкрепям, но не съм сигурен за стратегията. Дали Стратегията на санкциите доведе до положителни резултати. Аз се боя, че това само засилва, само подпомага режима и вреди на нашите економически интереси. Благодаря. Hey, you, like... Благодаря, господин председател. Поздравявам уважаваният колега и председател Елмарброк за още един добър доклад, особено точка втора. Бъдещето на общата политика за външни отношения и сигурност зависи от това как ще бъде изтълкувана тази точка от различните фактори можем да постигнем съгласие за реалистичната диагноза и амбициозни цели. Но укрепването на нашата отбранителна способност е възможно само ако има необходимата политическа воля. Това беше споменато от някои колеги. Това означава, че трябва да имаме едни и същи гледища за Русия, Турция, Близкия изток. И за момента това не се постига. Е, е ясно, че меката сила не е достатъчна. По точка 29 бих добавил междукултурен диалог. Културната дипломация се споменава, но не сме изчерпали възможностите на меките сили, на меката сила в това отношение. Най-сетне всички партньори и региони трябва да се споменат. Съгласен съм с господин Вайгъл, че трябва да се споменат Западните Балкани. Бих включил и Индия и Япония. Español благодаря, господин председател. За разнообразие ще говоря испански. Но няма да променя по, по дух това, което казаха преждеговорившите. Благодаря ви за доклада. Поздравявам ви. Той наистина е един много добър текст. Усилията ви са си изтрували, тъй като докладът е балансиран и достатъчно концентриран върху проблемите на Европейския съюз. Напълно съм съгласен с първа и втора точка. Съгласен съм с тези усилия, които полага Европейския съюз. Имам известна, така, известен проблем с понятието глобализация, но наистина смятам, че ценностите на Европейския съвет, съюз са достатъчно добре изтъкнати тук. Е, е, знам, че в такива доклади не могат да се е, обсъждат подробности, защото те имат определена дължина, но аз също съм съгласен, че глобалната стратегия би трябвало да се преразглежда през 5 години в края на всеки политически цикъл, но и политиката на сигурност и отбрана трябва да бъде преразглеждана и развивана редовно. Искам да кажа и две думи за Брексит за да не казвам само положителни неща. Мисля, че тук трябва да се каже нещо повече. Мисля, че с, така, с мекота няма да постигнем нищо. А за Русия много хора в този парламент, включително и аз, винаги са гледали на Русия като на партньор, партньор за сътрудничество и глобален играч. Но това, което се случва в Сирия, действително е неприемливо. Нещата не могат да продължават така между Европейския съюз и Русия за в бъдеще. Също съм съгласен с казаното в първа точка, че Европейският съюз може да изиграе много важна роля за стабилността и мира в Европа. Но точка 21, какво имате предвид под нормативна сила? Зачитане на международното право в международните отношения ли имате предвид или Европейския съюз да се подчини на някакъв ред? Мисля, че трябва да се изчисти този тази част от текста. И две думи за доброто сътрудничество с ООН. Мисля, че трябва да се каже нещо по този въпрос. Но, пак казвам, докладът е много добър. Аз просто имам желание той да стане още по-добър. В шеста точка става въпрос за трите Д на английски – отбрана, развитие и дипломация. Мисля, че дипломацията и развитието трябва да са на първо място и едва след това да последва отбраната. Това е правилната иерархия. Благодаря. Thank you, Chair. <clears throat> Congratulations on uh, draft report. Uh, Благодаря, господин председател. Поздравление за този проект от доклад, който очаквахме с голямо нетърпение и вие, господин председател, съвсем не ни разочаровахте. Изготвихте един отличен доклад а, а, с от който наистина сме много доволни. Нашата цел е да го обогатим допълнително. Този доклад, надявам се, ще бъде ясна стъпка напред за договарянето на глобална стратегия, която беше представена от госпожа Могерини. Надявам се, че Европейският съюз ще има не само глобална стратегия, но най-сетне ще стане стратегически на стратегическа световна сила. Има няколко добри коментара за сътрудничеството между Европейския съюз и НАТО. Това е много важно в областта на сигурността в днешно време. Ще обърна внимание обаче не само на сътрудничеството с НАТО, а и защо на трансатлантическото сътрудничество Европейския съюз Съединените щати защото трябва много да внимаваме да не отидат нещата в грешната посока след изборите в Съединените щати. Искрено се надявам, че това сътрудничество ще е важно и за двете страни и няма да има тенденции към самоизолиране. Също така съм съгласен с упоменаването на разширяването. Важен е инструмент за реформи и сътрудничество с страните съседки. Точка 18 обаче говори за тясно сътрудничество с източноевропейските страни. За мен тази точка трябва да е малко по-ясна. По-скоро трябва да споменем двустранни ангажименти. И тук трябва да се подчертая, че има известно забравяне. Забавене от наша страна. Това са страни, които са си свършили работата достатъчно добре на този етап, а, че да се достигне а, до а, отмяна на визите. Тук в парламента не можем да се договорим в тристранния диалог парламент-комисия-съвет. Това е разочароващо и за двете страни. Щом сме поставили условия, ако те са изпълнени, тогава и ние трябва да изпълним своя ангажимент. И накрая, господин председател, малко по-късно от днес ще гласуваме доклада на госпожа Фотига за пропагандата и дезинформацията. И действително има информационна война срещу Запада. Споменаването на тази тема във вашия доклад би било добра идея, за да стане докладът по-пълноценен и съобхватен като цял. Това са нашите коментари. Отново поздравления за изготвения доклад. Разбира се, аз естествено, че също подкрепям основния дух на този доклад и наистина трябва да се възприемат глобално както ситуацията в света, така и възможностите, които проистичат дори и от Брексита. Сега ще ми позволите да се спра на десета точка. Сега въпросът за постоянен гражданско-военен штаб малко смущава читателя. Може би трябва да кажем какво желаем. Може би да кажем, че този гражданско-военен щаб трябва да се създаде чрез обединяване на вече съществуващи звена, военно командване и така нататък, постоянно структурно сътрудничество Просто трябва да стане ясно за какво става въпрос, а не да създадем в столиците на държавите членки впечатлението, че призоваваме към създаването на някаква нова структура. Напротив, призоваваме към по-ефикасно взаимодействие на съществуващите. Освен това, трябва да става въпрос не само за за а, стратегическо планиране, на английски се казва планиране и прилагане. Т.е. планирането става в Брюксел, прилагането става на национално ниво. Това трябва да стане ясно във вашия текст. Тогава трябва да кажете на английски не само планинг, но и кондакт, провеждане, прилагане за да стане ясно, че става въпрос за мисиите на Европейския съюз в рамките на общата политика на сигурност и отбрана, за да се избегне недоразумение в столиците. И още една идея. Тук става въпрос за Песко. Ами нека да активираме а, целият този проект. Може би трябва да се възползваме от а, а, изказването на британския министр на отбраната, защото още след влизането в сила на Лисабон можеше да имаме ПЕСКО, постоянното структурирано сътрудничество, ако не беше британската съпротива. Така че а, може да се добави това и то на базата на вече съществуващи звена и на вече съществуващия бюджет на Европейския съюз, така че да постигнем целите си. И последна но забележка за санкциите. Аз продължавам да мисля, че бяха и са необходими. А, на фона на поведението на руснаците в Сирия, трябва да помислим дали да не бъдат затегнати тези санкции. Не може да се твърди, че не са имали ефект. Те бяха нашия цивилизован отговор на руските действия не действахме зъб за зъб, т.е. да отидем с войски в Украина, като Русия, ние не го направихме, ние наложихме само санкции, което от самото начало беше подадена ръка към Русия, за да се върне тя към дипломатическите решения. Така че, моля ви сега не определяйте санкциите като безполезни или породили противоположен ефект. Това не е вярно, ние просто реагирахме цивилизовано, а не паднахме до нивото на московския агресор. Благодаря. Thank you, Mr. Chairman. Herr Freund, es hatte sich noch... Скъпи приятелю, думата иска един социал-демократ. Още не съм си написал текста. Almost, almost... Благодаря много. Доста е Поч почти а, странно е някакси. Не, не си спомням кога последно някой докладчик е получил толкова много похвали. Ето сега и аз дори се включвам в списъка с похвалите. Единствената резерва, която имам тук, е, че това е нещо, което трябваше да направим още по-рано. Поне преди година, може би повече. И още нещо, което искам да добавя тук, нещо, което може би е добре да се подчерта малко по-силно, отколкото е подчертано в доклада Сирия и нашата неспособност да реагираме и да запълним разното пространство, което възникна след разпада на преговорите между Русия и Съединените щати. Това е, е въпрос, който действително е, плаче за реакция от страна на Европа. 500 милиона са европейските граждани и те е, искат този проблем да бъде разрешен, искат да се направи нещо. Не може да се чака повече. Е, особено като се имат предвид обстоятелствата. Това е конфликт, който засяга и нас изключително силно, повече от почти който да било друг конфликт в региона. Господин Кукан, благодаря. Аз искам да, подго... да се присъединя към онези, които похвалиха този доклад, тъй като председателят Брок изготви изключително добър доклад, който подчертава важните въпроси, с които се сблъска Европейския съюз в своята външна политика. Съгласен съм с казаното, че настоящата ситуация трябва да се използва като възможност да се създаде по-ефективна обща външна политика. Също така съм съгласен с е, факта, че твърдението, че трябва да засилим положителните е, елементи на външната политика, т.е. подходът за сътрудничество в международната общност и в международната среда Европейския съюз, трябва да работи, като стратег... да работи сътрудничество с стратегическите си партньори, да остане надежден партньор и сила в международен план също време, но Европейския съюз трябва да бъде убеден, що, обединен, що се отнася до действията в международен план, например в ООН. Това обаче не се случва в момента. Напротив. Също така трябва да се занимаем с страните съседки, да оценим целите си и постиженията си там. Трябва да видим дали инструментите ни в областта на външната политика действат и дали имат положително въздействие върху външната политика. По отношение на сигурността трябва да признаем колко, важен, колко сложен е този въпрос. Европа се сблъска с множество проблеми с сигурността, тероризъм, киберсигурност, сигурността на външните граждани, е, енергийна сигурност и прочие. Трябва да си дадем сметка, че тук става дума за един световен проблем от глобален характер. Трябва да засилим сътрудничество в Европейския съюз, но и това с партньорските организации в международен план. Какво добре има тук нататък с доклада? Съгласен съм с колегите, които казват, че е добре да се добави някое друго изречение тук и там в доклада, за да се подчертаят важни неща в планът ни за бъдещето. Така че да, има нужда от известни фини настройки на текста, но това трябва да стане по начин, който да не наруши добре балансирания доклад, който засяга доста комплексни въпроси. Балансът трябва да бъде запазен. Благодаря. Благодаря, това бяха всички коментари. Ще ми позволите да отговоря на някой от Първо, госпожо Канета, 2% и ефектите на синергия. Двата процента повишаване на разходите за. т.е. повишаване на разходите за отбрана на 2% процента, така буди повече доверие от досегащите 0,7%. Но реалността е, че колкото по-често се иска това завишаване, то не се дава. А доколкото се вглеждам в държавите членки, не виждам кой знае какви синергийни ефекти. Не изключвам двата процента. Мисля, че трябва да работим именно върху синергията. Някои казват, че харчим около 200 милиарда евро за отбрана, общо за всички държави членки. А, редица държави членки имат до 80% разходи за ръководен персонал, т.е. не остават пари за войници. Само у нас в Бундесфера процента на заплащане ръководен персонал е 47-50%. Всяка фирма би банкротирала. Имам чувството, че в Германия има много малко войници и много-много чиновници. След 1990 година а, просто намалихме не разходите за отбрана, а броя на войниците. Така че въпросът за синергията е тема, с която можем да излезем пред обществеността. Да кажем как държавите членки се съпротивляват да си сътрудничат там, където наистина могат да спестят пари. Тук имам предвид преди всичко научната и развойната дейност, както и снабдяването изобщо. А... Entscheidender Faktor, за да могат да разберат гражданите, че с данъците им може да се направи много повече, отколкото до сега. Мисля, че тази дискусия трябва да се изясне, да се е, изнесе публично, защото националните министерства на отбраната няма да го направят. Те ще защитават е, броя на своите чиновници и ще го представят като въпрос на национален суверенитет. Така че трябва да се възползваме от това, което решиха министрите на отбраната, но не като альтернатива на 2%, а като допълнение. Сега, въпросът за общия щаб. Да, наистина трябва да уточним нещата, точно както ме съветвате. Ще се договорим. Общо взето имам идея за формулировка за да стане ясно за какъв е, гражданско-военен щаб става въпрос. Ще си направим среща и ще обсъдим този въпрос. Ще направим така разумно компромисно предложение. Колега Кукън, а, мисля, че въпросът за финната настройка или за актуализацията, която беше спомената във връзка с Сирия, мисля, че точно такива неща ще влязат в окончателните компромисни предложения, за да се обогати текстът. Защото, а, например, този доклад беше написан, когато аз знаех много по-малко по сирийските въпроси, отколкото днес. Помислете само какво се случи през последните 3-4 дни. Така че и тези неща трябва да влязат в доклада. Сега меката и твърдата сила беше обсъден този въпрос. Ние сме за, разбира се, е, такива мерки, които предотвратяват конфликтите. Всичко останало е провалена политика. Но понякога е нужна и твърда сила, за да могат да се предотвратят конфликти. Точно това ние не правим, когато е необходимо. Ние сме най-големите донори за Сирия и след това при възстановяването на страната пак ще бъдем най-големите големите донори, а никой не се отнася а, сериозно към нас, когато става въпрос за война и мир. Мисля, че това е въпрос от ключово значение, на който трябва да дадем верен отговор, за да можем да осъществим някакъв напредък. Смятам, че ще успеем господин Вайгел за разширяването. Да, може би трябва да се спомене нещо. Обсъждахме е, това, че разширяването е важна политическа цел, разбира се. И досегашното разширяване е служило на мира и е се оказало успешно. Но това разширяване си има и граници защото може да се стигне до вързване на ръцете на Европейския съюз. Така че трябва да правим избор между... т.е. Да, да решим дали да не се въведе нещо междинно между пълноправно членство и извън Европейския съюз, нещо като Норвегия Просто доближаваме една страна, тя си знае, че е все още не е изпълнена условията, но е достатъчно близо. Все пак трябва първо да си оправим собствената къща, за да проработят нещата което не означава, че се отмятаме от ангажиментите, поети пред страните от Западните Балкани. Моля, не ме разбирайте погрешно. Но смятам, че наистина ни трябва някакъв вид нов инструмент – междинен предхождащ членството, който може би временно може да се предложи и на Турция. Ако имате предложения за изменения, от които текста да стане по-ясен и по-стегнат в това отношение, ще ви бъда много благодарен. За глобализацията, да, ще трябва да поговорим какъв ви е проблема, за да ви разбера. За Брексита абсолютно наясно съм, че излизането на Великобритания отслабва нашите възможности в областта и способности в областта на общата политика на сигурност и отбрана. Най-добро за на... най-добре за нас е обаче една конструктивна Великобритания, участваща в европейската политика за сигурност и отбрана. Това е най-добре за нас. Така че в хода на преговорите по Брексит ще трябва да не изпускаме от поглед възможностите на Великобритания в областта на сигурността и отбраната. Трябва да помислим как да стане така, че Великобритания да не се превърне в тотална трета страна спрямо с е, Европейския съюз. Сега въпросът за нормативната сила. Разбира се, че имам предвид международното право, но и някои други общо действащи норми. Да, ако искате, нека да седнем и да помислим как по-прецизно да формулираме текста, за да не буди недоразумение. Разбира се, че е много правилно предложението за иерархията дипломация, развитие и тогава отбрана. Следващия въпрос. Разбира се, че НАТО е а, така из... абсолютно необходимо на Европа за общата политика на сигурност и отбрана, но същевременно трябва да засилим и връзките си с САЩ. Така че ако можете да формулирате изречение, с което колегите да се съгласят, ще ви бъда много благодарен. Но никак не ми се ще в доклада да се стига, по повод на доклада да се стига до диспуст за отношенията Европа-САЩ. Нека да останем на нивото на консенсуса и да не е, рискуваме да изпаднем в конфронтация. Разбирате какво искам да ви кажа. Сега, за визите е, не исках да включа е, този въпрос в доклада, защото същото декември ще трябва да е решен. Не знам как вървят преговорите. Имаме ли положителен резултат? Nein? Also, Da bin ich übrigens der Auffassung jetzt unabhängig von meinem Bericht. Питам ви независимо от е, доклада. Може би трябва да разговаряме с колегите в е, Либе, да видим е, как нещата да се решават чрез актове за приложение и актове по делегация. Разбира се, че парламентът няма да си отстъпва правата, но все пак трябва да не пречим на дееспособността. Така че разум трябва да се търси не само у парламента, а и в съвета и комисия. А, сега апелът на съвета, не бъдете твърдоглави, отстъпете, мога да го обърна към тях. Не съм сигурен, че е добре представителите на съвета да изпращат представители на Грузия и Украина при председателя на комисията АФЕД, като ги е предупредил, че комисията не ги иска, че е, нашата комисия е против тях. Мисля, че тези неща трябва да се променят. А, сега въпроса за общия щаб вече отговорих на него. Разбира се, че става въпрос за планиране и е, съвместни способности, но нека да не правим просто риторични обобщения, да стане ясно, че имаме предвид това, че трябва да се получи някакъв качествен скок, както бих се изразил един стар марксист, да има полза ползата трябва да стане ясна, за да може да се направи разлика с досегашното положение. Мисля, че успях да отговоря на всички въпроси. Много благодаря на всички. Очаквам вашите бележки с най-голямо удоволствие мога да разговарям с вас през следващите а, дни, за да можем елегантно да отстраним недоразуменията, които възникнаха. И така можем да преминем към следващата точка от дневния ред. Uh, Преминаваме към един много важен доклад присъединяване към споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки. От една страна и Колумбия и Перу, от друга страна с оглед на присъединяването на Еквадор. Мисля, че е излишно да изнасям доклад по въпроса, защото става въпрос за чисто технически доклад. Разбира се, че съм готов да отговарям на вашите въпроси. Ако нямате въпроси, Само да ви обърна внимание на а, сроковете. Мисля, че на 4 октомври беше крайния срок за измененията. Можем ли днес да обсъждаме изменения? Разполагаме ли с тях? А не е имало изменения dann am 20. Oktober im Ausschuss abstimmen können. Значи на 20 октомври ще можем да, да гласуваме тук в комисията. господин Хауи. Няма е, големи спорове по този доклад, но нека все пак, е, като е, това е една от последните ми говорници, като докладчик е, сянка в тази комисия, да кажа няколко думи. Добре е за региона, че Еквадор, който първоначално е, се отказа, сега се присъединява. Това е много важно. Конференцията Хабитат 3 е много важна за биологичното многообразие по света. Работил съм с колегите от Еквадор, които също работят много активно по Конвенцията за хората с увреждания една от страните, която е активна в тази област. Също така те работят активно в рамките на ООН по договор за бизнеса и правата на човека. Те имат изключително тъжна история от преди няколко години с ексън мобайл, С, обсъдихме темата с председателя по комисията по търговия на Квадарската е, на Еквадорския парламент. Много е добре да се има предвид е, значението на политическото сътрудничество между нас и Еквадор. Така че приветствам вашата препоръка към тази комисия. Благодаря, напълно съм съгласен но не смятам, че трябва да правим нещо по-различно от това, което сме правили по отношение на други страни, а именно да наблегнем и на въпроса за спазването на човешките права и особено за свободата на медиите по подходящ начин. Не смятам, че господин Шолц има намерение да пише някаква резолюция в друга насока. Той винаги е готов да пише резолюции. Чуда се, защо не иска резолюция точно по отношение на Еквадор. Мисля си, че все пак съществува интерес към такава една резолюция от нас. Това е нашето предложение. И мога да ви обясня съвсем накратко, че Става въпрос за това, че не е необходимо такова сътрудничество, но и трябва да обърне внимание на устойчиво развитие, права и така нататък. Има ли други желаящи да вземат думата? Ich glaube, wir sollten, haben wir Kolumbien eigentlich schon besprochen. Говорихме ли за Колумбия? Има ли някой? Или е, или е утре в дневния ред? Имаме време половин час до гласуването. Ако се разбягате и ви чакам да се върнете за гласуването, не ми се ще. Предложете коя тема да обсъдим сега за половин час. Да си поговорим за Сирия, ако искате. Мисля, че е подходящ момент. Johannes, bitte? Bitte? Na. Also ich würde Vorschlag machen, dass ihr, wer Lust und Laune hat, vielleicht... Аз ви предлагам, който, на който му се говори за Сирия, да си поговорим. Който му се почива, да излезе и да направи почивка. защото сме свидетели на така много голяма промяна в конфликта и създаване и възникване на нови проблеми. Мисля, че все пак би трябвало да се намери решение между САЩ и Русия, за да може да се възстанови примирието, да продължи Женевския мирен процес. така че да се стигне и до споразумение с режима на Асад в Западна Сирия. А сега сме изправени пред факта, че няма стремеж към решение, а има стремеж към търсене на а, военно разрешение на конфликта с военни средства. Хората, които а, призи, призиват към хората да напуснат Алепо, а, е, не е нищо, освен засилване на позициите на режима на Асад. За мен е много трудно да си, поз... да си представя как президент, който се отнасял по този начин към народа си и то толкова дълго време, може да бъде отново президент на страната в бъдеще. Това може да бъде наложено единствено с огромно насилие. Трябва да признаем това. И именно на този фон трябва да помислим дали досегашната дискусия, женевските преговори, събиране на всички около една маса американци, руснаци, европейци, Саудитска Арабия и въобще страните, Ирак, Иран, дори ролята на Турция. Да, това беше целта, да се намери общо решение, за да се тръгне след това съвместно срещу ислямска държава. Това щеше да бъде наистина успешна политика, която ще намали беженските потоци, ще така накара хората отново да се върнат по домовете си където пък се надяваме да се направи опит за възстановяване на е, държавността, защото там, където има възможности за бъдеще само чрез насилие, неминуемо ще се стигне до фрагментация. Тук възниква и въпроса за териториалната цялост на Турция и на Сирия. Така че ако не се стигне до споразумение и няма обща победа над ислямска държава, може да се стигне до съвършено нов насилнически ред в целия регион с огромни последствия от това. Отговорите, които имаме, са твърде малко. А големият въпрос е, че демократична Европа, демократичният свят е в състояние да реагира по-малко, по-слабо от а, е, е, такава авторитарна държава като Русия, която се намесва с военни средства. Това не значи ли, че трябва да излезем от досегашната схема и да помислим в нова посока? но означава ли, че трябва да признаем, че може би е било грешка по-рано, отколкото Значи, дали не е било грешка да подкрепим демократичните възстания, още преди те да се състоят, може би е било грешка да се влезе в Либия, а да не се влезе в Сирия. Просто разсъждавам на глас glaube ich, hier ein solcher Zusammenhang gesehen müssen. Auf der anderen Seite, aber es ist immer eine tolle Sache, dass gesagt wird, Europa hat hier versagt. Просто трябва да признаем, че Европа се провали в Сирия. Какво правим? Предлагаме само хуманитарна, предоставяме само хуманитарна помощ. Така че трябва да се попитаме, преди всичко да попитаме държавите членки, има ли сред тях такава, която да е готова да предостави пехотни войски в Сирия. Кой от нас е готов да изпрати военни сили там? в моята страна много така високо се крещи, че трябва нещо да се направи, но няма никаква готовност да се прибегне до военни средства. Така че дискусията хвърля цялата вина на Европа, но самите държави членки не проявяват някаква воля да действат. Така че това е проблемът в момента. Това е най-сериозният проблем, който трябва да решим в момента. Пак повтарям, аз отговор нямам. Вие, ако имате, кажете го. Също нямам отговор но се сещам нещичко по въпроса. Мога да се подпиша под всичко, което казахте вие току-що. Но сега последствие да казваме, не трябваше да се месим в Либия, може би трябваше да се намесим в Сирия. Лесно е да го кажем, обаче мандалото е паднало, късно е. Но пък и не смятам, че сме чак толкова безсилни, както вие обрисувахте картината. Тук имам предвид не военни средства, а нещо друго. А, сега е, Саудитска Арабия, Турция, Русия, въобще всичките странични, които водят войната всъщност в Сирия, с всички тях имаме много тесни економически взаимоотношения. Германците, мисля, че дори вече доставиха военни материали в Саудитска Арабия на стойност е, стотици милиони евро или долара – имаме или планираме тесни економически връзки с Иран. Така че имаме възможности за действие в това отношение. Имаме економическа тежест и именно с нея можем да оказваме натиск върху тези страни и да им дадем да разберат, че ако не престанат най-сетне да водят война там, няма да има ербуси от нас, няма да има самолетоносачи или там каквото им доставяме. Е, да, те могат да кажат, че ще ги купят на друго място същите тези неща, но може би в тези страни, ще, в лицето на тези страни ще намерим съюзници. Мисля, че сирийският народ заслужава да обмислим всяка възможност за а, слагане на край на войната там, защото не можем просто да вдигаме ръце и да казваме всичко опитахме, нищо не подейства. Така че имаме още известен арсенал от възможности за упражняване на натиск. И сега се връщам на това, което казах преди малко. а, така, този вакуум, който се получи след края на сътрудничеството между САЩ и Русия по отношение на мирно решение в Сирия, може да бъде запълнен. Е, merci, merci beaucoup, euh, Monsieur le Président. J'ai bien aimé la façon dont vous avez. Euh... Благодаря. Вие Започнахме, започнахте дебата с въпроси, които са много важни, но на които няма отговор. Не съм сигурна, че сме опитали всичко. Ако погледнем ситуацията, ще видим, че в Сирия има гражданска война, поредица от граждански войни, които осложняват ситуацията. Русия си има ясна стратегия, според мен. Най-напред да завладява територии, преди да започне мирни преговори. Заедно с това Европейския съюз е обезоръжен. Няма стратегия, няма ясна идея, няма ясна перспектива. Да, разбира се, Саудитска Арабия, Иран са страни, с които можем не само да разговаряме, можем да окажем натиск. Виждаме ролята на регионалните сили. Тя е много важна. Няма да има мирно споразумение без одобрението на всяка от регионалните сили те, всяка от тях си има интереси, понякога противоречиви. Е, за, искам да кажа някои думи за тази защитена зона, в която сирийците могат да живеят. Това е утопия ли? Възможно ли е това? Можем ли ние да настояваме за това ние европейците, това, което се случва в Лепо в момента? Знаем за беженците. 5 милиона сирийци са напуснали страната. Това няма да спре. Милиони са разселени, милиони са в хуманитарна криза. Ние в Европа сме длъжни като минимум да разработим стратегия и да отстояваме идеята за защитена зона. Това е идея, която предлагам а, с а, така, голямо примирение. Не виждам друг да желая думата. Но за защитените зони, как можем да ги гарантираме? Нали? И за това трябва съгласие. А за сега има отказ от съгласие. А, Русия налага вето след вето в съвета за сигурност в ООН и то от години. И сега, след като сме свидетели на това, че Русия стационира и ракети земя-въздух, то американските и турските самолети вече не могат да гарантират такива защитени зони на на безопасност. А, и зоните без полети вече не могат да се осъществят защото самолетите, които биха могли е, да пазят такива зони, ще бъдат заплашени от ракети земя-въздух, т.е. няма да могат да се вдигат във въздуха. И не дай Боже да се предоставят и на възстанниците на, на такива ракети. Помните какво стана в... на бунтовниците, извинете, помните какво стана в Афганистан но тогава пък това им беше единственият шанс да се а, защитават от руските самолети и самолетите на Асад. Готови ли сме да им предоставим такова оръжие? Време ли е да го направим или вече е късно? А, значи, с военни средства Западът вече нищо не може да наложи там. Така стана. През последните 14 е, дни се провалиха всички шансове. Може би съм прекален песимист, но боя се, че това е положението. И така, благодаря ви. След 15 минути започваме гласуване.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 Имате ли нещо да кажете? Госпожа Фотига по лични причини не можа да дойде тук и искам да я извиня. Благодаря ви, случва се. Сега минаваме направо на 103-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6. За, против, въздържали се, приема се. И изменение 122 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 за. 122 да сте гласували. Хайде от начало. 122 за. Против. електронна проверка. Die Abstimmung ist Край на гласуването. 17 на 18. Отхвърля се. Добре, тогава е 18 на 18 и пак се отхвърля, но длъжни бяхте да опитате. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 136 за против. Ще проверим. Край на гласуването. 100, 21 на 22 ма отхвърля се. Abgelehnt. Ändert sich alles nichts. Kompromiss 8 dafür. Компромис 8 за, против, въздържали се, прието е. 149 за. Dagegen. Haltung angenommen. Приема се. 153 äh, и 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. 156 за, против, проверяваме електронно. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Приема се. Към? 57 за. Против. Проверяваме електронно. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Abgelehnt. Отхвърля се. But, yeah, I have five more. I think that should be not a normal case bring your card or your download does not count. Носете си картите, иначе няма да ви се брои гласа. Компромис 9. Да, извинете, 158 е ясно. За 158 за, против. Проверяваме. Е Край на гласуването. 25 на 20 приема се. Значи, ако резултатите ще са все така на, на, на, на, на косъм, ще се разчуе, че не се разбираме в комисията. 159. За. Против.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 това е резултат на процеса на развитие в фракцията на ЕНП. Компромис 9 за против, въздържали се, приема се. 184 Wer За против, въздържали се, отхвърля се. 185 за, против, въздържали се, отхвърля се. 191 за, против, въздържали се, отхвърля се. 186 за, против, въздържали се, приема се. 187 за, против, въздържали се, приема се. 188 за, против, въздържали се, отхвърля се. 189 за, против, въздържали се, приема се. 190 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 215. Wer ist dafür? Dagegen? Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 229 са против, въздържали се, отхвърля се. 230 за, против, въздържали се, отхвърля се. 231 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим добре. Край на електронното гласуване. 23 на 26 отхвърля се. 234 Пленкович за, против, въздържали се, приема се. 235 за,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 Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. Антрак 265. 265 за, против, въздържали се, отхвърля се. 266 за, против, въздържали се, отхвърля се. 267 за, против. Проверяваме начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 268 за, против, въздържали се, отхвърля се. 269 за, против, въздържали се, приема се. 270 за, против, въздържали се, отхвърля се. 271 първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 273 за, против, въздържали се, отхвърля се. 274 за, против, въздържали се, приема се. 276 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. 289 сбъркано ли е? 289 за, против, Сбъркане списъка за гласуване. Грешно ме съветват. Значи 289 за, против, въздържали се, като че ли се отхвърля. Се 289 отпада. 289 отпада, тъй като сме приели 149-то изменение. Сега минаваме на 293 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. 308. 308 за, против, въздържали се, отхвърля се. 309 за, против, въздържали се, отхвърля се. 310 за, против, въздържали се. Още веднъж. 310 за, против, въздържали се, приема се. 311 за, против, въздържали се, приема се. 314 за, против, въздържали се, приема се. 317 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. 322. Първа част за, против, отпада първа. Der erste Teil fehlt. Първата част отпада. Гласуваме втората. Кой е за? Против? Електронно гласуване за втората част на 322 изменение. му Край на гласуването. 17 на 33 отхвърля се. Моля колегите да започнат да участват в гласуването, защото иначе наистина не мога да преценя. Компромис 18 за, против, въздържай се, приема се. 330 за, против, въздържали се, приема се. 331 против, въздържали се,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 355 за, против, въздържали се. Проверяваме начало на електронно гласуване. Триста пятьдесят и шесть за. социалистите имат двойна стратегия. На откритото гласуване са за, а на електронното са против за едно и също нещо. 356 dafür. 356 за, против, въздържали се, приема се. 357 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 за, против, въздържай се, приема се. 63 за, против, 63 за, против, приема се. 64 за, против, въздържай се, приема се. 65 за, против, въздържай се, приема се. 66, 67, 68 и 69 за, против, въздържали се. Сега съм напълно объркан, приема се. 70. Проверяваме по желание на един възрастен господин тук по средата. Край на електронното гласуване. господин Шафхаузер на 70 години понесе поражение с 50, 71. А не, казва председателят, всичко това отпада. 78 за, против, въздържай се, приема се. 79 за, против, въздържай се, приема се. Компромис 5 за. Моля. 79 е прието. Компромис 5 за, против, въздържай се, приема се. Изменение 95 за, против, въздържали се, още веднъж, за, против, въздържали се, приема се. 97 за, против, въздържали се, проверяваме електронно. Край на гласуването. 25 на 27. Отхвърля се. 102 за. Против. Въздържали се. 25 на 27. Отхвърлено. Изменение 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. 4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 20 изменение. За, против, въздържали се, проверяваме електронно. Но мисля, че е прието. Край на гласуването. 31 на 18. 21 за, против, въздържали се, приема се. Култ 1 за, против, въздържали се. Още веднъж. Култ 1 за, против, въздържали се, приема се. Култ 2 за, против, въздържали се, приема се. Култ 3 за, против, въздържали се, приема се. Култ 4 за, против, въздържали се, приема се. Култ 5 за, против,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 Я в Шевенски geschlossen. Край на гласуването. 31 за, 8 против, 14 въздържали се. Прием. Докладът е прият. Честито на автора. Преминаваме към доклада Панцери. правата на жените в държавите от източното партньорство и други съседни държави. Докладчикът иска ли да каже нещо? Него го няма. Това ни улеснява. Госпожа Гил, искате да дадете своя голям принос или не? Тогава гласуваме компромис едно за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 96 отпада. Изменение 1. За, против, въздържай се, приема се. 2. За, против, въздържай се, приема се. 3. За, против, въздържай се, приема се. 4. За, против, въздържай се, приема се. 5. За, против, въздържай се, приема се. 6. За, против, въздържали се, приема се. Окончателно електронно гласуване на становището. Край на гласуването. Прием, отхв... Приема се с 46 гласа за, 2 против и 2, между двата гласа против, един е на Доналд Тръмп. Herzlichen Glückwunsch dem Berichterstatter. Честито на докладчика. Това беше за днес, май. Утре сутринта започваме в 9.30. 9.30. Е, от е, предварителното, е, предварителния разговор с госпожа Могерини следващата седмица ще стане, той ще се превърне в последващ разговор. Приятна вечер на всички!